съм се изказвал и ясно и открито относно последиците от Брексита във всички области. Мисля, че всички мог... ще кажат, ще се съгласат, че винаги съм казвал истината. По много от причините са е, ясни, но две, но две са от е, тях е, основни. Първо, възможността да бъдат по-различни, що се отнася до правилата екологични, социални и фискални. И втората причина, и вие го подчертахте неколкократно, премахването на правото за свободно движение на мъжете и жените. Това, което е основна европейска ценност, в която е в основата на европейския строеж. Много от вас а, а, споменаха това право и а, преките последици от премахването на това право. Ще, това ще бъде обект на дискусия последиците от економическа гледна точка за признаване на професионалните квалификации, економическите възможности. Никой не трябва да подценява от двете страни на Ламанша. И подчертавам от двете страни на Ламанша преките последици от премахването на свободата на придвижване което беше в замисъла за Брексит. Това е което исках да кажа за преговорите, които ще започнат в началото на март. А междувременно говориме за правата на гражданите. Те винаги са били приоритет на Европейският парламент, както и на мен в качеството ми на главен преговарящ. Е, това беше и приоритет на държавите членки, които представлявате. Искам да благодаря и на Гифер Ховштадт и на всички колеги за тази е, ясна е, резолюция, която ще гласувате утре. Тя е израз на вашата солидарност, на вашата загриженост и на бдителността ви е, по въпросите, свързани с правата на гражданите. Предполагам, че Гих Верховщад ще може да е, се възползва и от нейното съдържание за своите разговори в Лондон е, през е, текущата седмица. Както правилно каза госпожа Фан Денлайден, хората трябва да знаят какво ще бъде тяхното ежедневие, какво означава Брексита за ежедневният им живот. Споразумението за оттегляне е ясно, вие разполагате с него за британските граждани, установени в 27-те страни и правата, които са получили до края на годината, ще бъдат гарантирани. Те ще продължат е, да живеят по същия начин в страната, в която са избрали да живеят, без нищо да се е промени. Е, Въпросът е с онези 3 милиона граждани, които е, работят и изграждат британската економика, те трябва да могат да продължат да работят, да получават съответните надбавки и да е, се съберат с семействата си в продължение на целия си живот. Това трябва да, да залегне в договора и е, подчертавам, става дума за договор, тъй като едно споразумение, подписано от двете страни, се превръща в договор. Няма да приемеме никакви полу, половинчати мерки, нито и е, скрити последици и аз, моя екипа и комисията ще ще бдиме това да бъде е, да залегне във всички документи и в последствие ще бъдем отчетни пред вас относно прилагането на този договор. Благодаря и на 27 представители и представителства на държавите членки в Брюксел. Ще, ще продължиме да защитаваме интересите на нашите граждани и ще направим всичко възможно, за да осигурим прилагането на правилата, които са залегнали. На, на 1 милион британски граждани в 27 държави членки, защото те права, техните права да бъдат гарантирани. Ще бдиме също така много внимателно за това британското правителство да се отнася по същия начин към 3 милиона и 200 хиляди европейски граждани, които работят в Обединеното кралство. Новата схема за уста, уст, уст, установеност в Обединеното кралство буди а, а, тревога сред нас. Вече има много случаи на неясноти, на откази. Включително беше споменан и случая с Емануел. Комисията ще е, подпомогне всички онези, които имат трудности за придобиване на статута. И приканва британското правителство да, да упрости процедурите и да удължи срока на приемане на заявления при а, съответно и основателни причини. Аз ще ще, ще продължа да настоявам британското правителство да назначи един много силен независим орган, който да може да реагира много бързо и много е, точно и е, навременно при разглеждането на жалбите. Сега искам да кажа само няколко думи за споразумението, което беше прието от е, Камерата на общините и което вие ще разгледате на 29 януари. Освен правата на гражданите, има и много други теми, които не трябва да обегват от нашето внимание. И по-специално протокола за Ирландия и Северна Ирландия, който гарантира интегритета, целостта на вътрешния пазар, економ, економиката на Северна Ирландия и пред е, и не, не позволява създаването на е, физическа граница. Очаквам конструктивно сътрудничество с британските власти, за да може всички разпоредби, залегнали в споразумението, да бъдат спазвани и да бъдат оперативни. Благодаря ви за вниманието. Благодаря господин Барние. А сега от името на съвета госпожа Ванга. Уважаеми членове на парламента, госпожи и господа, трябва да останем бдителни по отношение на правата на гражданите, както по време на преходния период, така и след това. трябва внимателно да се следи как се прилага споразумението за оттегляне в Обединеното кралство и 27-те държави членки, за да може правата на гражданите и избора, който те са направили на базата на свободното движение, да бъдат гарантирани. Благодаря ви много Председателката, благодаря. Получихме една резолюция след този е, дебат. Дебатът приключва. Резолюцията ще бъде гласувана утре. Желая ви приятен следобед.